16. точка. Уважаеми колеги, удоволствие е да приветствам с добре дошъл министъра по външни европейски въпроси на Република Харватия, господин Гордън Гърлич Радман. Добре дошли в Комисията по външни отношения. Миналия вторник имахме представене в пленарна зала на амбициозната програма на съвета на Хрватия от господин Андрей Пленкович, министър-председател, а днес външния министър ще направи своето изявление пред комисията по външни отношения. Имаше участие той в комисията Инте. Днес преди обяд и с вас бихме желали да водим дебат относно приоритетите на вашето председателство в областта на външната политика, така че, е, така както вие нарекахте е, Европа да поима своето въздействие, как ще се постигне това, и имате думата. И сега разполагате с 15 е, на минути, за да ни представите вашите приоритети. Още веднъж добре дошъл, господин министр е, добре дошли и на вашия екип. Много добре разговаряхме по обяд с вас. Моля, заповядайте. Микелистер. Много ви благодаря, господин Макалистер. Много се радвам, че съм днес сред вас но тъй като и вие говорите на английски, аз ще направя същото, пък може би по-късно ще кажа няколко думи и на хрватски. Много хубаво е, разбира се, да мога да кажа нещо и народния си език. Уважаеми госпожи и господа, е, членове на Европейския парламент, е, изключително голямо удоволствие за мен да бъда с вас днес и с удоволствие ще ви представя приоритетите на хрватското председателство на съвета на Европейския съюз. Освен това, Бих желал да проведем и диалог по различни е, теми. Най-напред позволете да ви представя поздравите на господин Пленкович, нашия министър-председател, който самият е, е бил член на вашата много уважаема комисия. Десетилетия Европейския съюз има въздействие на глобалната сцела, лансирайки демокрацията, върховенството на закона, уважението на човешките права отвъд своите граждани. Все още това е много значително. Обаче въздействието не е такова, каквото бихме желали да го видим и това е нашето председателство. Убедени сме, че възможността за въздействие на Европейския Европейския съюз трябва да бъде укрепено с помощта на външната политика, политика за сигурност, търговска политика, политика за развитие, хуманитарни действия. Трябва да имаме възможност да хармонизираме всички инструменти, да използваме всичко, което е на разположение. Същевременно да можем да е, стигнем до най-добро проумяване на промените, които се случват в нашето съседство, а както и на световната сцена. Всичко това можем да направим единствено, когато Европейския съюз е силен участник и лансира многостранните отношения възоснова на правила. Акцентът на хрватското председателство в този смисъл ще бъде върху стабилност и сигурност в непосредствено близка територия на Европейския съюз. И тук подкрепяме сигурността, стабилността, издръжливостта и усилията за реформи нашите партньори и съседи. Ще направим всичко по силите си, за да можем да продължим процеса на разширяване, да се инвестира в сигурност, стабилност и да не, да не забравяме в просперитета на Европа. Европейският континент със своите страни, онези, които не са част от европейската интеграция, това не е дългосрочен вариант. Сигурността, стабилността и просперитета на югоизточната Европа страни в Европа отразяват сигурността, стабилността и просперитета на Европейския съюз като цяло. Като най-млада държава членка, Харватия разбира много добре предизвикателствата на процеса на присъединяване и ползите от членството в Европейския съюз. И за това Харватия избра разширението като един от приоритетите на нашето председателство и водещо събитие събитие през месец май ще бъде срещата на върха Европейски съюз Западните Балкани. Надежността в Европа като е, един глобален актьор е минал през проверки, но как можем да окажем въздействие в близкото съседство, близките ни съседи? Европейския съюз има много добри основания – да бъде ангажиран към консолидирането на европейския континент и да не допуска никой регион на Европа да се отклони. Същевременно Западните Балкани и партньорите ни трябва да продължават реформите си, за да могат да изпълнят критериите за членство като се откриват възможностите за преговори за присъединяване Северна Македония и Албания, това ще даде знак, че Европейския съюз се доближава стратегически до най-близките си съседи. Освен това, нека да вложим всяко усилие да подпомогнем Босна и Херцеговина, за да се приближи към Европейския съюз в своя път на развитие. Искам да подчертая, че това е уникална държава, чието стабилност и просперитет зависи от равнопоставеността между трите народа, които живеят в нея. И този принцип е много важен. Той трябва да бъде използван, за да можем да гарантираме правата на всички граждани на Босна и Херцеговина. Повече динамика в преговорите за присъединяване следва да има с Черна гора и Сърбия, за да може наистина да има и ясно осъзнаема перспектива и за Косово. Турция е, е кандидатка страна за членство, ключов партньор на Европейския съюз. Нашите взаимоотношения с Турция са сложни. Имаме нашите притеснения, но също така имаме ясни интереси, особено що се отнася до миграцията. Трябва да бъдем готови да се ангажираме с стратегически и прагматически диалог с Турция. В противен случай Европейския съюз ще продължава да изпуска своята възможност за въздействие с тази държава, която е важен регионален участник на изток. Харватия възнамерява да приближи още повече източноевропейските партньори до Европейския съюз, като вниманието ще бъде върху дефинирането на приоритетите след 2020 година и целите на политиката. За партньорство. В юни, през месец юни в Брюксо ще се провере, проведе прощавайте, среща на върха на източното партньорство, като акцентът ще бъде върху резултатите, които следва да бъдат осезаеми за гражданите. Нашите усилия относно всеобхватно решение на кризата в Украина трябва да продължи, въпреки предизвикателствата, които съществува диалога с Русия е от наш интерес взаимен. Съществуващата рамка възоснова на пет основни принципи и е, двоякия подход продължава да бъде валидна, изключително важна възможност за ангажирана работа на юг. Като средиземноморска държава, ние поставяме специално внимание върху южните ни съседки гранични райони. Както знаем, Ирак и Иран продължава нестабилността и по този начин се оказва въздействие по много начини върху Европейския съюз. Разисквахме вчера този въпрос в съвета. Надяваме се, че Берлинската конференция, проведена в неделя, ще бъде краягален камък и е, е много важно да обединим усилията си с международните партньори и да работим по отношение на деескалацията, всеобхватно решение на кризите и да обърнем внимание на различните предизвикателства. От очакваме е, вниманието да остане насочено към Сирия, Либия, Йемен, Ирак, Иран и а, е, залива. Хората в тези региони заслужават да живеят в мир и стабилност – и този стабилитет е много важен също така и за сигурността на нашите граждани. С подкрепата на Европейския съюз по един интегриращ начин могат да се стигна до устойчиви решения за стабилизиране, помощ и реконструкция на регионите. Особено внимание трябва да се постави върху въпросите свързани с миграция, борба срещу тероризма, радикализацията и крайния екстремизъм. Създаване на усилия и условия за стабилност и мир в района ще даде възможност да се върнат и търсещите убежище. Изпълнението на програмата на ООН 2030 година и засилените усилия на държавите членки на Европейския съюз във връзка с международното сътрудничество са много важно част от нашата програма. И съвместно ние можем да се борим срещу всеобщия проблем в промяната в климата. И по този начин, разбира се, следва да се гарантира и необходимото финансиране за външната дейност на Европейския съюз в рамката след 2020 година. Това е много важно, за да може Европа да изиграе своята важна роля и да й окаже въздействие в света. Е, важно е да имаме е, партньорство дълготрайно с е, Африка. Това е в интерес на двете страни. По този начин бъдещето в Африка ще окаже въздействие върху бъдещето в целия свят, така че дългосрочното партньорство между ЕС и Африка е от двустранен интерес. Има много важно какво да се извърши по отношение на трансатлантическите взаимоотношения. Това е един стълб за мир и стабилитет в света и винаги е бил съществен елемент от сигурността и просперитета в Европа. Независимо от нашите различия по някои въпроси, трябва да продължим да работим съвместно с Съединените щати относно стабилитета в нашите съседни държави, за да можем да утвърждаваме общите тенденции, да се борим срещу тероризма, да им гарантираме неразпространяването на оръжие, да работим съвместно в областта на енергетиката и сигурност в Азия. Основното внимание е свързано гъвкавостта и а, съответно баланса, с който ще, в който ще постигнем в съотношенията с Китай. Нашите приоритети в този смисъл като председателство обхващат економически, инфраструктурни, цифрови отношенията между хората. И е, за нас това е, е изключително важен инструмент за сътрудничество в един все по-фрагментиран свят, е, където водещото е способността. Ще се проведат е, две срещи на върха Европейски съюз е, Китай и 17 плюс 1 среща на върха, за да може да се гарантира единство и да има резултати постигнати в интерес на двете страни. Ние ще продължим и работата с стратегическите партньорства в Латинска Америка. Този континент е изправен пред много предизвикателства. Нестабилността, включително политически и економически аспект, за съжаление се увеличава. Очакваме вниманието да бъде насочено основно към Венецуела, да подпомогнем на съседните държави при обръщане внимание на натиска в миграцията. Изключително важно е положителното а, сътрудничество в Канада, Мексико, Бразилия, Индия, Южна Африка, Корея, Япония, Австралия. И в а, тази а, увеличаваща се взаимно а, зависимост, много важно е да устояваме нашите ценности и интереси на глобалната сцена. Що се отнася до сигурността и отбраната, бихме желали да постигнем по-добро съгласуване на сегашните инициативи и механизми. Ще продължим да укрепваме сътрудничеството с НАТО, да можем да дадем тласък на нашата отбранителна индустрия с акцент върху МСП и научно-развойната дейност. Да не забравяме също така и гражданското измерение на общата сигурност и политиката за отбрана, което е част от нашия интегриран подход. В заключение – Хрватското председателство се поема наистина в едно предизвикателно време за Европейския съюз и Харватия. Също така никой нямаше преди 30 години да си представи, че Харватия ще бъде независима. Сега 30 години или 28 години след признаването на съвременна Харватия, ние сме не само членове на е, семейството, но и председателстваме Европейския съюз и много се гордаем от това. Може би вие не чувствате онова, което изпитваме ние, но за нас това е голяма гордост, защото за Харватия това е един исторически момент. Да председателстваме Европейския съюз, това е привилегия за нас. Харватия изпълни всички свои цели във външната политика, а сега нашето председателство има приоритети, които не са само хърватски, те са европейски приоритети, те са вашите приоритети, защото ние изпълнихме нашите приоритети на национално ниво. Разбира се, има приоритети, като например членството в Шенгенската зона, еврозоната, те престоят но те са и европейски по своя характер. И този факт ни мотивира още повече в нашата амбиция и решимост да ръководим и представляваме Европейския съюз по най-добрия възможен начин. Светът е изпълнен с предизвикателства и следователно Европа трябва да бъде силна. Много благодаря. Благодаря, господин министър, за встъпителното изказване. 35-40 минути имаме за обмен на становища. Първо с представители на групите ще е първия кръг, след това други. Съгласен ли сте? Започваме с НП е, кой е първи от двамата колеги, Галя Рисовко? Желена е първа. Благодаря. Обикновено координаторите са първи. Господин Галер. Не, аз ще задам въпроса си на харватски. За нас е такава чест да сме председатели на съвета. За първи път имаме и министр на външните работи тук – в залата, който координира политиката на Европейския съюз по външни работи. Надявам се да си сложите слушалките. Добре дошъл, господин министър в Европейския парламент. Добре дошъл в Комисията по външни работи. Добре дошъл. Добре дошли на вашите нови идеи свързани с координирането на външната политика на Съюза <clears throat> и всичко, което Съюзът може да направи през едните месеци, за да постигне мир и стабилност, а и сигурност. На среща на върха, която ще състои Харватия по време на председателството, Та, тази среща на върха ще включва дискусия за Северна Македония и Албания след френския неофициален документ. Знаете, че Европейския парламент излезе с резолюция, която заклеймява факта, че не започнаха преговори с Северна Македония и Албания. Мисля, че трябва да се изпрати положително послание от тази среща, за да се деблокират тези преговори и тази страна да придобие статута на кандидат, т.е. това са две страни, и те да продължат по пътя към присъединяване. Какво възнявате да направите с Босна и Херцеговина? Това са най-така крехките страни от Западните Балкани. Европейският парламент излезе с резолюция за Босна и Херцеговина. Те бяха одобрени от голямо мнозинство на членовете на Европейския парламент. Знам, че резолюциите не са задължителни, но какво правим, ако държавите членки и съвета не изпълнят нашите препоръки?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 Dobrodošli сте в Evropski парламент е, на седница. Добре дошъл, господин министър. Добре дошъл в Комисията по външни работи. Харесват ми приоритетите, свързани с Западните Балкани. Хрватия е най-новия член на Европейския съюз и сега е председател на съвета. Това е един добър пример за съюза. Както знаете, имаше вето наложено от държави членки по преговорите за преговорите с Северна Македония и Албания. Европейския парламент веднага реагира. Казахме, че сме неудовлетворени от това решение и изразихме подкрепа към разширяването. Европейската комисия каза, че ще излезе с нова методология в началото на идния месец. Как възнамерявате да използвате ролята си като председателстваща та държава преди срещата в Загреб, за да започнат преговорите с Северна Македония и Албания. Каква е ролята на Европейския парламент според вас? Това включва и евентуално сътрудничество посредством нашите препоръки към съвета. Аз бях автор на тези препоръки. В неделя в Берлин световните лидери постигнаха съгласие за спиране на огъня в Ливия. Но опитът показва, че това е много деликатен процес и много усилия трябва да отидат, за да се създаде траен мир. Харветия има средиземен бряг и знае колко е важен мира. Как може ние да защитим една по-силна роля на Европейски съюз като фасилитатор в тези дебати. Желая ви огромен успех по време на председателството. Ако може без кризи най-добре и много решения на проблемите. Благодаря. Благодаря. Господин Кючук. Силно започна тази година по отношение на външната политика. Силно започна и за хрватското председателство. Can you hear me? Ако следваме изказването и изявлението на госпожа фон дер Лайен, тя си поставя една много амбициозна цел по отношение на Западните Балкани. До тук добре и много радващо. Обаче ми се струва, че е време да научим и някои уроци от миналото от миналата година. Не трябва да обещаваме неща, които не може да изпълни. Ако Европейския съюз не е убеден в присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз, не трябва да го обещава изрично. Важно е да налагаш теми в дневния ред. Аз го знам от българското председателство. Когато успяхме да наложим темата за Западните Балкани да бъде един от нашите приоритети. Но също е толкова важно да бъдеш амбициозен в своите приоритети. Има няколко предложения за методология. Едната е на Франция, група държави предложиха втори вариант за методология. Ако Харватска иска да играе ключова роля, вие имате ли идея за харватска методология? Имате собствена визия за, за, по този въпрос. Второ, по отношение на Загреб съмет, който предстои, е много важен, безспорно. Пак Опита показва, че всички тези съмити имат по-малко и по-малко значение. Ако съмита в, в Солун през 2003 година имаше много обвързващо значение, съмита в София нямаше същата сила. Имаше декларация, която беше навременна, приеха се важни цели, но не начерта пътна карта за интеграцията на Западните Балкани към Европейския съюз. Каква цел си поставя Харватското председателство в Самите в Загреб. И третия много важен момент, според мен Вие правилно казахте, че Европейския съюз и Турция трябва да си партнират. Предвиждате ли мини формат на среща по време на Хърватското председателство? По време на българското такова имаше важна среща във Варна и тогава, макар и набързо организирана, макар и в малък формат, успяха да се договорят някои важни моменти, които са от взаимен интерес и за двете страни. Благодаря ви. Thank you, for the Greens. Благодаря. Зелените. Колегата кофър. Много се радвам, че подчертахте ролята на свързаността като важен стълб. Външната политика, която ще преследвате по време на своето председателство. Нека ви попитам как възнамерявате този приоритет да се впише в контекста на следващата МФР. Защото ако не подходим сериозно и не вложим средства, свързаността ще бъде някаква измислица и фантасмагория. Сега за Западните Балкани. Току-що колегата от Реню зададе въпрос и аз ще го последвам със следното. За методологията искам да питам – Отбелязахте ли си предложенията за евентуална нова методология? Това са предложения а, от ESI. Готови ли сте? Евентуално да отворите вратата за поне една от тези две страни кандидатки – Северна Македония и или Албания, или пък ще настоявате или и двете да са заедно, или нито една да не може да започне преговори за момента. Не споменахте правата на човека, имахте такава възможност. Говорихте за стратегически диалог с Турция, прагматичен, права на човека не споменахте. Не ги споменахте и в контекста на Африка, нито пък ги споменахте в контекста на Китай. Каква значимост ще придадете чисто практически на правата на човека, които да са в сърцевината на външната политика на Съюза? Последният ми въпрос е свързан с вътрешните разделения външни действащи лица се опитват да се възползват от вътрешното разделение. Например, Китай се опитва да принуди държава като Швеция да постъпи както тя иска. Какво ще направите, за да преодолеете такива разделения и да укрепите европейското сцепление и да подкрепите държави, които се атакуват от външни играчи? Thank you. Благодаря. Иде Екаре и Гуе искат ли? Не искат. Това беше първия кръг въпроси. Ще отговорите ли или ще съберем всички въпроси? Как предпочитате? Мош? You want to answer now? Yeah. Dobro. Yes, thank you. Thank okay. Hvala vam lijepa, uvažena eh, Makedonija, Sjeverna, Republika Sjeverna Makedonija i Albanija svakako... Republika Severna Македония и Албания бяха в фокуса на призива на Харватия за начало на преговорите. Харватия подкрепи открито откриването на такива преговори в случая с Северна Македония е, проблема беше с името, но това вече бе разрешено. Това беше единственото предварително условие. Това беше разрешено вече с Гърция и мисля, че те наистина заслужават да започнат преговори с Европейския съюз. Албания също така е, отбеляза напредък и подкрепяме отварянето на преговори с тези две страни. Що се отнася до Босна и Херцеговина? Както казах в изказването си, това е съседна на Харватия страна, имаме обща история. Искаме стабилна Босна и Херцеговина, която да почива на Дейтонското споразумение и една конституция, която да гарантира равенството на три нации – босняци, харвати и сърби. Важно е също така всички участници в Босна-Херцеговина да постигнат съгласие по политическото си представителство, тъй като представянето на всеки един, в крайна сметка, е в основата на демокрацията и е важен компонент на европейските стандарти. Харватия ще продължи да бъде за равенството, равните права и равенство и на трите националности, трите групи в тази страна. Що се нас до резолюциите на Европейския парламент, ние представляваме сега не само Харватия, ние представляваме целия съюз. И Резолюциите на Европейския парламент са важни. Те трябва да бъдат чути. Ролята на парламента трябва да е все по-силна. Ще работим активно, защото е в интерес на всички ни да подкрепим евроатлантическата част от Босна и Херцеговина. Искам да благодаря на Тонино Пицула, който бе министър на външните работи преди 20 години, когато се проведе и първата среща на държавите от Западните Балкани на 24 ноември 2001 година. Така започна всичко след София. А, мисля, че Загреб ще бъде първото, следващото място, където ще се видим и трябва да организираме всяка година такава среща. Всяко едно от правителството на Хървата, на Харватия до момента е направило много. Мисля обаче, че настоящото правителство на Андрей Пленкович е направило най-много. Сега вече ние ще председателстваме съвета и много се гордеем от този факт. собствена визия на, западните, на Западни Балкан. Аз съм с вас съгласен, като трябва имат също мали формат на тези страните и ми също работиме на тези въпроси. There is no translation. Exactly. Because he don't need translation because I speak Bulgarian. I'm so sorry. yeah, I'm so sorry. Okay. Um, kolegi, bugarskom zastupniku sam objasnio, zapravo zahvalio sam se. Обясних на колегата от България и всъщност му благодарих за въпроса. Той ме попита за визията на Харватия за Западните Балкани и какво ще направи Харватия, за да може по-добре тези страни да се защитят. Мисля, че срещата на върха трябва да се проведе не само за да се проведе среща, а за да се стигне до ясен резултат. Това е нашата цел, а не нашия приоритет. Правата на човека бяха споменати няколко пъти. За Харватия е много важен този въпрос и става дума и за ценностите на Европейски съюз. Свободата, стабилността would like to uh, promote human rights uh, in all areas. Uh, Трябва да насърчаваме всичко това и да покажем единството на всички ни. Също и в Африка. Има пет държави, които имат нужда, нашата, имат нужда от нашата подкрепа. И там положението е тревожно. Не само финансова подкрепа, но и конкретна подкрепа е нужна, за да може да има стабилност в тази част и този регион от Африка. Планът за действие на права на човека и демокрация трябва да отрази новите глобални предизвикателства, като климатични изменения, нови технологии, изкуствения интелект, но също така и миграция защитата на правата на детето, на жените, трябва да продължат и трябва да бъдат сред нашите приоритети. Турция. Съгласен съм с вас. Споменавам Турция, защото знаем какви са проблемите там. Тя е много важен играч, геостратегически такъв. Нужни са канали с тази страна – трябва да ги убедим, а и се безпокоим положението, свързано с правата на човека. Заклемяваме случващото се там, но и Европейския съюз трябва да убеди тези трети страни, другите страни за да има защита на правата на човека. Това е мисия и на Европейския съюз. Ако Европейския съюз иска да бъде играч, тогава трябва да покажем активната си роля. Съвата е външни работи е този, който трябва да вземе решение. Парламентът, Европейският парламент, всички други институции на Европейския съюз, като съвета и всички други институции трябва да работят заедно и да работят активно. Госпожа Бърнец ще бъде наш представител – съвета на Съюза. Тя ще ни представлява тук. Тя ще бъде тук при вас и ще бъде моста между съвета и парламента. За Китай. Това е трета страна, но тя е и голям играч. Трябва да има достатъчно натиск, недостатъчен диалог също така с тях. Що се отнася до Шин Янг, за трите стълба на Оне които Китай трябва да спазва. Китай трябва да спазва мира, сигурността, развитието, способността да работим ефективно и ефикасно е важен аспект на двустранните отношения. Имахме една шведска депутатка тази сутрин, която спомена същото. Трябва да покажем солидарност към Швеция и да защитим Съюза и да покажем своята подкрепа и солидарност. Minister, come... Благодаря, господин министр. Стигаме до втория кръг. Ще дам думата на всички колеги, които са поискали думата. Записали са се от ТНП. Галер. Мис Ланзак, мистер Милан Мон, мистер Къста, мистер Навридес, мистер Нойза, мистер Грошел. Mr. Delhi. And that's... Това като че ли са всички, които са се записали. Оставаме Столтенбург след 17 на минути. Михаил Галя, благодаря ви. Уважаеми господин министр, добре дошъл в нашата комисия. Тук в дясно от вас съм. Добре дошъл в нашата комисия от моя страна. Радвам се, че с толкова голяма гордост поемате председателството на съвета. Желая ви успех! През да се проведе конференцията посветена на Либия. Изказа се предпазлив оптимизъм и също така много се обсъждаше подновяването на операция София. Редица колеги се изказаха по темата. Според вас трябва ли отново да подновим тази мисия София и с участие на наши плавателни съдове или да започнем да правим нещо, което до, момента, до момента всъщност не правихме, а именно спазването на военното ембарко. дали е, би следвало да контролираме руски платони съдове или други платони съдове, които не са да плават под европейски флаг. Какво мнението ви? И също така, след е, тази среща останахме с впечатлението, че е, всички държави чак на Европейски съюз или поне 27-те оставащи имат единна позиция спрямо Либия, т.е. виждането за под... че генерал Хафтар се ползва с, с симпатията или с подкрепата на Париж. Смятате ли, че а, това значи на практика подкрепа за, за продължаването на замената на регионалната му страна или гледате по друг начин на нашата позиция? Благодаря ви. Thank you very much. Uh, Господин господин Кьостър. Благодаря ви. Искам да поставя въпроса за положението на бежанците, които се намират на външната граница на Европейския съюз, която е и границата на Харватия. Непрестанно говорим за, за защита на правата на човека по целия свят, но смятам, че е много важно за авторитета ни да ние самите да спазваме всички тези критерии, свързани с правата на човека. Да се поставя въпроса какво е отношението към бежанците на външната граница между Хрватия и Босния и Герцеговина? Има ли случаи случаите на неправомерни отблъсквания на мигранти на границата са достатъчно добре доказаните. Не само, че бяха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 посочени от непросветни организации и международни журналисти, но също така и бяха заклеймени от бившия президент на Харватия. Полицейски служители при, полагат насилие към амигранти, отнемат им личните вещи и ги възпрепятстват да подадат заявление за тръщане на обежище, което е нарушаване на международното право. Харватия иска да се присни към шенгенското пространство, което ще бъде добра стъпка напред за подобряване на свободното движение на хора законодателство в Европейския съюз, но в контекста на тези практики на отблъскване на мигранти на границата, смятам, че на този етап присъединяването към шенгенското пространство повдига сериозни въпроси. Как възнамерявате сложите крайните си практики и как наблюдавате границата, за да гарантирате, че неправомерното отношение към а, а, мигрантите се прекъсват, прекратяват. Благодаря ви, колегата Гошел. Колеги, моля ви, не много минути изка... време за изказване, не разполагаме с повече време. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да разясните нещо. В първата част на изказването си, господин министър, споменахте, някои от приоритетите и целите си. В контекста на конституционал... конституционните програ... промени по съвет на Европейската комисия, това означава ли, че политическото представяне на трите страни в Босния Херцеговина означава, че отново ще бъде създадена нова териториална единица, или ще се вземе първи препорък на Европейската комисия. А аз смятам, че е, това предложение беше едно от най-добрите направени в последно време. Тоест, това означава ли, че ще гарантираме политически, колективно политическите права или предвиждате създаване на трета териториална единица? Нещо като предвиденото в Дейтън 3, а не в Дейтън 1. Благодаря ви. Is... Благодаря ви, господин Крошел. Госпожа Длавак има думата от НП. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, в контекста на европейската политика за добросъседство и също партньорство играе важна роля тъй като целта му е да насърчи економическото и политическо сближаване с шесте партньорски държави Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдава, Молдова и Украина. Тази сутрин чухме представяне на докладите посветени за тези 6 държави. И очевидно, че приоритетите на Европейския съюз в Кавказския регион са гарантиране на сигурност, стабилност, мир и върховенство на закона. Благодарение на споразумението за асоцииране, Дейтанското споразумение, всички последвали го споразумения, Грузия и Молдова преминаха на нов етап в своето развитие. Ето защо, господин министър, бих искала да знам как хрватското председателство на съвета възнамерява да подходи към източното партньорство и към новите обстоятелства, пред които са изправени тези страни. Благодаря ви. Остават още четирима колеги. Съжалявам, трябва да изчерпим списъка на записалите се. Господин Мавридес. Адо. Благодаря ви, господин председател. Тук съм пред моля да си сложите слушалките. Благодаря ви. В встъпителните си думи подчертахте колко е важно да се борим срещу тероризма, радикализацията и екстремизма. Но трябва по-конкретно да знаем какво може да направим в Европейски съюз. В Турция има нов султан. Ер... Султан Ердоган, който издава заповеди. А, държави членки на Европейския съюз очаква от ръководството на съюза да вземе решителни мерки за справяне с положението. И слушах изказването ми в а, една друга парламентарна комисия. Доколкото разбрах, вие предлагате някакъв вид сътрудничество с Турция. Но този метод беше изпробван и той се провали. А, освен това, допуснахме две допълнителни грешки. Като се имат предвид неправомерните действия на Ердоган в източното Средиземноморие, като се има предвид а, нарушаването на изключителната зона на економически права на Кипър беше взедно, взето единодушно решение да бъде изоставена тази политика и да бъдат наложени санкции, включително чрез скъщаване на финансирането за страната, за Турция. Така че, господин министр, обяснете ни какво възнамерявате да предприемете по отношение на тероризма и екстремизма, които се насърчават от Турция в източното Средиземноморие, преди да се наложи да роним горчиви сълзи предвид случващото се, което ще заприлича на Либия. Благодаря, господин Милан Мон има думата. Благодаря ви, господин министър. Радвам се, че споменахте и южното съседство, не само източното споменахте конференцията, посветена на Либия. Има и други държави, освен Либия, които също са много важни за Европейския съюз, като например Марокко и Алжир. Надявам се да не ги забравите и тях, особено Марокко, който е много близък наш партньор. А не бива да забравяме и Латинска Америка. Много често председателствата на съвета има тенденцията да, да забравят региона, а Латинска Америка е много важен регион за нас. А ви моля да не забравяте и Венецуела. Утре господин Борел ще приеме е, председателят Гуайдо и се надявам, че Венецуела ще бъде сред основните ви приоритети. Много е важно да се борим за спазване на правата на човека и да се предприемат допълнителни санкции срещу режима на Мадуро. Благодаря ви. господин Нойзер. Благодаря ви, господин министр, седя в ляво от вас. Споменахте редица приоритети и конференции, които сте подготвили, но на мен ми липсва нещо. Обикновено, когато дадена държава поема председателството, обикновенно е и домакин на съвместната парламентарна асамблея с АКТП и би трябвало Харватия да организира това голямо заседание с участието на голям брой държави. Но доколкото разбирам, към момента правителството ви се колебае. Така че какво е положението със съвместна парламентарна асамблея? Смята ли Харватия да, я, е, да бъде домакин или не? Добре. И последно думата има Андро Дели. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, благодаря ви за присъствието днес сред нас и за това, че споделихте вижданията си с нас. По отношение на разширяването и факта, че отново откриваме топлата вода, според мен, вашето присъствие ще има две основни задачи. Първо трябва да убедите скептично настроените държави членки и на второ място трябва да се опитате да възстановите доверие, загубеното доверие на страните от Западните Балкани. Повече ме вълнува втората част. Вече видях, че имаше срещи на високо Излезе първата част. Вече видях, че има срещаме високо равнище между вашите министър-председатели, президента Макрон и други европейски лидери. Колко оптимистично гледате на възможността за постигане на някакъв съществен напредък до срещата на върха през месец май. Благодаря ви. Колеги, не виждам други искания за вземане на думата. Генералният секретар на НАТО закъснява с 5 минути, така че разполагате с 10 минути. 5, най-много 10 минути. Благодаря ви, господин депутат. Споменахте операция София вчера по време на съвета за външни работи стигнахме до решението операция София да бъде възстановена Тъй нареченият процес от Берлин или конференция, която се проведе в неделя и господин Пицова зададе същия въпрос. Постигнахме известен успех. На първо място ще съблюдаваме за примирието и също така за спазването на военното ембарго. Така че вече успяхме да постигнем нещо, но това е началото. Ще ни трябва повече време и повече дипломатически усилия и господин Борал е поел ангажимент в това отношение, както и останалите държави членки. По отношение на миграционните потоци между Босна и Херцеговина и Харватия. От гледна точка на миграционните потоци и Харватия, мога само да ви кажа, че Харватия защитава националната си граница, която е и външна граница на Европейския съюз срещу незаконните мигранти. И ние сме изправени пред миграционен поток, така че Харватия защитава с гордост границата си пред това явление. А между другото, всяка демократична държава е длъжна да стори същото. Така че ние сме пазители на територията на целия Европейски съюз всъщност. Колегата от Словения също ми зададе въпроса за представителността ние защитаваме правата на всеки гражданин, живеещ в демократична държава, правото му да избере народно представител съгласно Конституцията. Така че по някакъв него начин не съм споменавал възможността да създаване на някаква нова териториална единица, дори напротив. Харватия първа призна независимостта и териториалната цялост на Босна и Херцеговина. За нас е важно не само да създадем а, иллюзии за желание за сближаване а, с, с Западните Балкани. Не, ние искаме истинско сближаване с страните от, от а, източното ни съседство и да защитим държавите, където наистина се полагат усилия за демократизация, чрез подкрепа за усилията им и да ги съпъстваме, когато приемат а, мерки, отговарящи на предложенията на направени страна на Европейската комисия, за да се гарантира европейското им бъдеще. По отношение на Средиземноморието, през месец а, април Харватия ще е домакин на конференция посветена на Средиземно море. Тя ще се проведе в град Шибеник, разположен на Адриатическото крайбрежие и всички заинтересовани страни ще бъдат представени. Господин се спомена парламентарна, съвместна парламентарна асамблея. Мога само да ви кажа, че Хрватския парламент активно участва в процеса. В момента текат преговори с компетентните европейски органи и те ще продължат. Не съм напълно сигурен дали разбрах правилно последната част от въпроса ми направи да постигна на Западните Балкани, но тъй иначе, ако искаме силен Европейски съюз, който действително допринесе за мира и стабилността на европейско равнище, смятам, че преди всичко трябва да се погрижим за непосредствените си съседи. Трябва да инвестираме в усилията за мир и стабилност, тъй като постиженията и на Харватия и на Словения служат за пример за подражание на, за държавите от Западните Балкани. Това е пример за тях, че те могат да постигнат същото. Няма причини да бъдем егоисти. Трябва да споделяме натрупания опит – ние напълно възприехме европейските ценности и сме пълноправен член на Европейския съюз. И много се радваме на големият брой туристи, които посещават Адриатическото ни крайбрежие, но Адриатско Атлантическо море не е само Харватско море, то е европейско такова. Всички вие, разбира се, сте добре дошли, но а, се надяваме, че може да разчитаме на вашата подкрепа за присъединяването към шенгенското пространство. Между това е част и от отговорът ми за сътрудничеството. Европейската комисия даде зелена светлина, заяви, че сме изпълнили шесте критерия за присъединяване към шенгенското пространство и от тази гледна точка се гордеем с действията на харватската полиция полиция, в операциите е, на защита на външната ни граница от организираната престъпност и потоците от е, незаконни мигранти. И така, за нас един от приоритетите е Европа, която да защитава както във външно, така и във вътрешно измерение. Европейски съюз трябва да се защити от незаконните миграционни потоци и от тероризма. Благодаря ви. Господин министър, тук пише, че сте бил министър в посолството в Берлин преди да станете министър, така че си позволя да се разделя с вас на немски язик. Благодаря ви за присъствието. От името на всички колеги най-искрено желаем успех на хрватското председателство. Поемате го в доста размерни времена. Чака ви много работа по преговорите за МФР. Като цяло ви желаем много успех на срещата на върха Западните Балкани през месец май добре би било Харватия да постигне нов импулс в политиката на разширяването. А вие имате най-добри познания за страните от региона. Още веднъж най-сърдечно ви благодаря за присъствието и ви пожелавам успех по време на вашето председателство.